отпада. Ще се гласува незабавно. Преминаваме към следващата точка. Екзекуциите в Египет. Първо давам думата на авторите. Госпожа Андрикина, като автор, получавате думата за една минута. Благодаря. Египет е изправен пред важни предизвикателства от революцията през 2011 година насам. Международната общност подкрепя страната във връзка с тези економически и политически предизвикателства, както и предизвикателства свързани с сигурността. Но честите терористични нападения, например на Синайския полуостров, както и постоянните посегателства срещу коптските християни са тревожни това не може да е извинение за египетските власти, обаче да продължават да прилагат нечовешките и унизителни смъртни наказания. Много съм загрижена във връзка с масовите съдебни процеси в египетските съдилища и големия брой смъртни присъди. Призовавам властите да сложат окончателно край на подобни практики и да отменят постановените вече смъртни присъди. Призовавам ги също така веднага официално да наложат мораториум върху екзекуции екзекуциите, екзекуциите като първа стъпка към премахването на смъртното наказание. Европейският съюз категорично заклеймява смъртното наказание. Призовавам египетските власти да зачитат правото на живот, така както е закрепено в Универсалната декларация за правата на човек. Е- Господин Танак, Египет е, е на преход към демокрация и е изправена пред е, сериозна заплаха със сигурността. Това се демонстрира от много нападения на ислямска държава в цялата страна и най-вече на полуостров Синай. Много от тях бяха насочени срещу коптите. Ние казваме, че трябва да се намери равновесието между сигурността и гражданските права и свободи. Не е лесно това да се направи, само че е необходимо да говорим за нашите тревоги относно човешките права тъй като а, постоянно се използват военни съдилища за да се съдят а, цивилни лица. Постоянно се използват изтезания и постоянно се налагат смъртни наказания. Това притеснява всички нас сериозно. Искам да говоря и за убийството на Джулио Реджини, един италиански учен, който живее в Великобритания. Това е едно събитие, което е трагично и призовавам то да се разследва от египетските власти. Госпожа Саргентини за една минута. Благодаря, госпожо председател. Преждеговорившият говори за преход в Египет, но не смятам, че можем да опишем настоящото положение там като положение на преход. Президентът дойде на власт след военен преврат, отговорене за смъртта на хора. Смъртното наказание е нещо, срещу което Европейският съюз винаги се е борил. а, в Египет продължават по силата на решение на институциите да се убиват хора. Хората нямат избор, могат единствено и само да гласуват за Сиси и хората около него. Но защо заместник-председателката на комисията госпожа Могерини не осъжда смъртните случаи в страната. Време е комисията да застане на някаква позиция. Госпожа Схаке. Не, извинете, казва председателката господин Корал. Благодаря, госпожо председател. Днес обсъждаме една страна, която надхвърля всички граници по отношение на човешките права. Всъщност едва ли тази страна може да бъде определена като страна, която има върховенство на закона. Откакто Сиси дойде на власт, постоянно има смъртни присъди. В миналото също ги имаше, но сега те се изпълняват на много по-широка основа. Има сериозно увеличение на смъртните наказания и на смъртните случаи вследствие на такива наказания. Това показва, че има сериозен опадък по отношение на ценностите в страната и по отношение на върховенството на закона. Джулио Реджини, моя сънародник, беше изтезаван и беше убит в Египет. Ние би трябвало да защитим неговия интерес, но не го правим. Дали защото сме слаби или защото имаме твърде много економически интереси в Египет. Джулио Реджини знаеше, че е наблюдаван. Дори да оставим неговия случай е, в страни, какво да кажем за всички останали обикновени египтяни в е, тази ситуация? Мисля, че трябва да направим нещо повече, е, вместо само да изразяваме своите тревоги в разговорите с е, египетската страна трябва да заявим сериозно какво смятаме и би трябвало да имаме и действия, а не само думи. Госпожа Схаке, в Египет се извършват репресивни действия. Сиси е като бомба с закъснител. Не сме ли си извлекли полуки от историята? Ограничава се в страната свободата на словото. Ограничават се възможностите за действие на НПО. Освен това се прилага и шокиращата практика на смъртните наказания в комбинация с системни репресивни мерки, като изтезания, насилствено изтръгнати признания и лошо отнасяне. Да, Египет е изправен пред заплахата на тероризма, но не бива поради това държавата да влиза в ролята на терорист. Крайно време е Европейският съюз и държавите членки категорично да заклеймят нарушенията в Египет. Добре е да говорим с страната за партньорство, но нека проявим и реализъм. Ако това партньорство не се основава поне на някакви споделени принципи и ценности, то трябва да се запитаме какви са ползите от него. Европейският съюз трябва да застане на напълно ясна позиция. Благодаря, госпожа Пост. Е, are... Благодаря, госпожо председател. Днес разговаряме за екзекуциите в Египет. Смъртното наказание е нарушение на правото на живот. Това е най- крайното по своя характер ем, неуважение на човешкото общество. Нищо не може да мотивира е, такова наказание. Позиция на Европейския парламент е да се настои за на премахване на смъртното наказание по целия свят. Отвояването на екзекуциите в Египет за една година съвсем не е изключение там. Авторитарните режими, не е изключение по света. Авторитарните режими масово използват военното право и военни съдилища, за да а, а, нарушат, нарушават правата на защитници на правата на човека. Много от а, гражданите са били а, принудени да правят самопризнания при изтезания, хвърлени са в единични кили и няма достъп до защита. Призоваваме за незабавно преустановяване на прилагането на смъртните наказания към госпожа Магирини. Е, казвам, е, длъжна сте да за, да настоите на ценностите на Европейския съюз и да осъдите тези екзекуции. Госпожа Вържия, една минута. Благодаря, госпожо председател. Всички неправителствени организации ни предупреждават, да никога не е имало толкова тежко нарешение на правата на човека. повече от 15 000 е, граждани са съдени от военни съдилища. Е, има принудителни изчезвания извънсъдебни екзекуции на, на, на представители на неправителствени организации, защитниците на правата на човека, а, граждани, принадлежащи към групата ЛГБТ. И, а, има тероризъм, а, трафик на, на дрога, изнасилвания. Списъкът е изключително дълъг. Е, как е възможно да се провеждат демократични избори в такава една ситуация, когато всички а, е, способни да предизвикат доверие кандидати са били изолирани. А, е, крайно време е да поставим под въпрос стратегическото си партньорство с тази страна. Господин Кели, една минута от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че резолюцията е обективна тя отчита фактите, отчита трудностите пре Египет, особено в светлината на неодавнашните терористични нападения. Имаше нападения срещу църкви на коптите, имаше нападения на полуостров Синай, в тях загинаха много хора, стотици души. Ето защо може да си представим, че властите са разтревожени и реагират прекалено. От друга страна обаче не е приемливо да има стотици престъпления, за които се смята, че трябва да се наложи смъртно наказание. Не е приемливо хората да се държат затвора много дълго преди да започне съдебния процес. Не е приемливо да не се зачитат политическите и гражданските права на хората и най-вече от нези по силата на член 14. Ето защо трябва да напомним на Египет за мораториума на смъртното наказание, неговото премахване. От друга страна, би трябвало да отчетем все пак и усилията на Египет в борбата с тероризма. Господин Панцери. Благодаря, госпожо председател. В контекста на партньорството с Европейския съюз 2017-2020 Египет е поел ангажимент за основните свободи и правата на човека. Не го изпълнява обаче, което е видно от смъртните наказания и вече постановените смъртни присъди в началото на тази година. Видно е, че не се спазва, тъй като присъдите се постановяват от военни съдилища, има лошо отнасяне към отделни лица и изтезания. Не смятам, че може да се установи в светлината на случващото се в Египет стабилно партньорство с тази страна. Ако си мълчим, носи морална отговорност за ситуацията. Египетският президент трябва да поеме ясен ангажимент. В противен случай не можем да изведем на нов етап партньорството си с тази страна. Очакваме също така да се въздаде реална справедливост за убийството на Джулио Реджени в Кайро. Управляващата политическа класа в Египет в момента не проявява интерес към това. Господин Вистисън. Днешният дебат ясно показва, че Европейския съюз е на неправилната страна, що се отнася до арабската пролет. Гледаме е, и приемаме онова, което се направи по времето на мюсюлмански братя. Настоящия египетски режим не е безгрешен, но е, по никакъв начин не може да бъде вкарван е, в същата графа. В много европейски столици се говори за стопляне на отношенията с Иран, например. Мисля, че много хора, които днес говорят за смъртните присъди, би трябвало да погледнат Иран, САЩ, Китай. Само, че тук не се говори за тези държави. Затова защо да не погледнем нещата от малко по-различна перспектива. Между другото, Египет се бори с тероризма, а ние се притесняваме от тероризма. Той засяга и Европейския съюз, и Египет. Господин Урбан Креспо за една минута. Благодаря много, госпожо председател. След появяват през 2013 година. През май ще има избори за президент в Египет. Избори, на които реално опозиция няма да има, защото кандидатите са се оттеглили, тъй като към тях е имало мерки за сплашване или арести. Има всевъзможни решения на правата на човека под извинението за борба срещу тероризма, репресии срещу журналисти, гражданското общество, работници, синдикалисти. но въпреки това продължават да се организират протести и стачки редовно. През последния месец 23 души са били екзекутирани в тази страна, след като са били съдени от военен съд, без право на справедлив процес. И въпреки това Европейския съюз продължава да говори за засилване и подновяване на отношения с Египет. Въпреки това, което се случва с правата на човека, настояваме Европейския съюз да излезе с твърдо изявление по тези нарушения да се забрани износа на оръжие за Египет, и да се излезе, излезе с ясна позиция а, за избори, при които не се спазват основни права на човека. Госпожа Барбара Лохбилер има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. През изминалите 4 години в Египет над 2000 души бяха осъдени на смърт. Поне 81 от тях вече са екзекутирани имаме повод за опасения, че броят на екзекуциите в бъдеще значително ще се увеличи. Освен това, драматично се е влушило и положението на правата на човека в страната. Критикуващите правителството биват заплашвани и арестувани. Сред тях са журналисти и правозащитници. Хора биват своеволно задържани и отвличани. НПО за правата на човека докладват, че системно се прилагат и изтезания. Срамно е, че Европейският съюз, въпреки че продължават тежките нарушения на правата на човека в Египет, бездейства. През юни 2017 година бяха прияти приоритетите за партньорство с Египет. Тук се съдържат ангажименти за спазване на правата на човека. Но като се имат предвид много тежките престъпления по отношение на правата на човека в Египет, Европейският съюз не бива да се крие зад красивите формулировки в тези приоритети. Трябва да окаже вместо това натиск върху египетското правителство. Благодаря, господин Касталдо, от името на СПД. Благодаря, госпожо председател. На 26 декември 50 човека обвинени в тероризъм бяха осъдени на смърт и бяха екзекутирани. Правителството на Сиси е, осъществява най-голям брой екзекуции по бързата процедура от 1993 година е, на сам. Много от откритите тела е, показват, че хората са били подлагани на нечовешки изтезания. Преследват се журналисти, интелектуалци. Смъртта на един мой съгражданин беше обгърната в мълчание. Между другото, много деца също стават обект на екзекуции. Не се демонстрира кой знае какво се чувствие. Между другото, беше доказано, че при убийството на едни конкретни деца са използвани европейски оръжия. Всички говорим за стабилен режим в Египет. Само, че трябва да кажем ясно, че не е достатъчно да има само стабилност. Трябва да има уражено ембарго за тази страна и трябва да поискаме справедливост по отношение на Джулио Реджини и всички останали жертви. Господин Вайден Холцер, не за първи път разискваме положението с правата на човека в съседен нам Египет. Трябва да работим за промяната в това положение. Всичко друго би било само иллюзия, опасна иллюзия. Опасно е да се смята, че чрез репресивни мерки може да се гарантира стабилност. Ние сме съдбовно свързани с Египет. Всичко случващо се там оказва пряко въздействие върху Европа. Върховенството на закона, демокрацията и правата на човека са най-силният гарант за стабилност. Затова сме и особено загрижени във връзка с обсесивното почти прилагане на смъртното наказание и системното ограничаване на свободата на изразяване изразяване и на събранията. Призоваваме президента Сиси да наложи мораториум върху смъртното наказание, да се възползва от предстоящите президентски избори, за да даде най-накрая възможност за демократични альтернативи. Благодаря госпожа Бойлан за една минута. Благодаря. Отново говорим за правата на човека в Египет. И днес съвсем правилно осъждаме не само прибягването към смъртно наказание в Египет, но и неговото увеличаване. Ибрахим Халам може да... Е, съдбата на Ибрахим е, Халам доказва това. 36 души са е, екзекутирани от декември до януари. много хора са изпратени на военен съд и техните признания са изтръгнати под изтезания семействата на обесените дори не са получили правото да се сбогуват за своя член на семейството, който е екзекутиран и не им се дава право да получат тялото на екзекутирания. Египет по споразуменията за асоцииране има ангажименти, свързани с правата на човека, но в момента стабилността всъщност се застрашава от тези репресии. Трябва да говорим от името на египетските граждани, защото те не могат да надигнат своя глас. Нина Гил. Минали октомври дебатирахме положението в Египет и тогава комисията каза, че египетския народ се страми към сигурност, демокрация и економически растеж. Тогава имах сериозни резерви относно нашето партньорство с Египет. Сега тези резерви са още по-сериозни. Говорим за това, че има сериозни нарушения на човешките права. Какво прави режима на Сиси? Почти 30 египтини екзекутирани за един месец. 24 е, въздадени смъртни присъди от военен съд. Затова искам да попитам комисията следното. Е, ще ни кажете ли какво ще се случи, ако египетските власти не наложат незабавен мораториум на използването на смъртно наказание и откажат да използват установените международни стандарти? Кога ще спрете компаниите да спрат да продават оръжия за Египет, оръжия, които се използват за репресии срещу собствения народ? И кога ще има отчитане на парите, които даваме, кога ще ги използваме като лос, тези 11 милиарда. Е, няма ли да възразим на смъртното наказание? Това не е ли част от нашата международна политика? Благодаря. Приключихме. Сега стигаме до спонтанните изказвания. Господин Фария е първи. Е, Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. През 2011 Хиляди демонстрираха, за да дадат израз на волята си за демокрация и промяна. Само няколко години по-късно няма и следа от първоначалния оптимизъм. Системно се прилагат репресивни мерки. Хора от групата на ЛГБТ, журналисти и правозащитници биват системно екзекутирани. Има все повече данни за насилствено изтръгнати призвания, признания. Увеличава се и броят на екзекуциите. От смяната в управлението на сам. 86-ма души са били екзекутираните миналата година, три пъти повече отколкото през предходната година. Миналия месец пък са били екзекутирани над 20 души. Европейският съюз е основният партньор на Египет. Затова и трябва да призовем египетските власти да спазват задълженията си по международното право в областта на правата на човека. Трябва също така да се наложи мораториум мораториум върху смъртното наказание в Египет. Госпожа Изабела Демонте от името на социалистите. Just push the button. Благодаря, госпожо председател. Днес разполагаме с едно съвместно предложение за резолюция с много ясно съдържание. В нито една държава в света не трябва да има изтезания и екзекуции. Не можем просто да си затваряме очите пред случващото се в Египет. Един млад учен в Египет беше брутално изтезаван и след това убит. Мисля, че правата, които защитаваме, там се потъпкват египетските власти се надяват, че някакси това ще остане незабелязано, че ще бъде забравено, но ние няма да го забравим. Крайно време е да изискаме на семейството и приятелите на този млад учен да бъде даден отговор за това какво се е случило с него и Египет да продължи да е безопасна дестинация. Господин Полчак. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za благодаря за думата, е, госпожо председател. Бих искал да подкрепя колегите, които се изказват срещу смъртното наказание и споменават конкретни случаи. Искам да подчертая обаче ролята на дипломацията. Вярвам, че Европейския съюз разполага с дипломатически инструменти, за да окаже натиск не само върху египетските власти и правителство, но и да работи за премахването на смъртното наказание в глобален план. За съжаление, в това отношение нямаме кой знае колко партньори и ето защо Европейския съюз трябва да се бори. Той трябва да е лидер за премахване на смъртното наказание. Освен това, можем да говорим за продължаване на подкрепата за конкретни държави, но само под условие – Всъщност от дълго говорим а, за нещо подобно и то а, всички сме единни. Трябва да подкрепяме само тези държави, които са готови да сътрудничат по въпроса на смъртното наказание. А, само такива държави трябва да получават помощ от нас. Благодаря. В заключение господин Стилянис от името на комисията. Благодаря много. Госпожо председател, уважаеми Колеги, Европейската комисия следи внимателно положението в Египет. Нашата позиция за смъртното наказание ви е добре известна. Европейският съюз застава твърдо против смъртното наказание, независимо от обстоятелствата. И съм напълно съгласен с вас, че смъртното наказание е напълно неприемливо нарушение на човешкото достоинство и право и права. Миналия месец имаше среща с египетските власти в Кайро и там изразихме своята загриженост за последните екзекуции на над 20 души. Повторихме принципната си позиция против смъртното наказание. Призовахме Египет да промени е, смъртните присъди на други присъди, там където това е възможно, и да наложи официален мораториум върху смъртното наказание. Освен това, призовахме Египет да предприеме конкретни мерки, за да се сложи край на военните процеси срещу цивилни граждани и гражданите да имат право съгласно международните стандарти за правото на справедлив процес. Нека да спомена и няколко други въпроса. Става дума за вебсайтите и за организациите, защитаващи правата на човека. Европейския съюз заяви своето сериозно безпокойство за блокирането на вебсайти и за продължаващия натиск върху защитниците на правата на човека на съвета Европейски съюз Египет през юли 2017 година. Тази позиция на Европейския съюз беше отново подчертана на последното изявление на Европейския съюз в контекста на Съвет за правата на човека в точка четвърта за последните нарушения в Египет и нарушение на политическите права в Кайро миналия. Срещата беше проведена в Кайро миналия месец. Египет е важен партньор на Европейския съюз. Той е важен за целия регион. Стабилността и сигурността в тази държава е важна не само за гражданите на Египет, но за целия регион, за Европейския съюз, за всички държави членки. Твърдо вярваме, че демокрацията, правата на човека и основните свободи са от решаващо значение в този контекст, вземайки предвид предизвикателствата, с които се сблъсква Египет. Даваме си сметка, че Египет се сблъсква с трудности, го подкрепяме в предприемането на мерки за справяне с тези трудности. Редовно заявяваме своята позиция в контактите си с египетските власти, вземайки предвид приоритетите, приети през юли 2017 година за партньорството на Европейския съюз с съседните държави. Върховенството на закона, правата на човека и демокрацията са основни принципи за нас в областта на външните действия. За нас е важно да продължим активно да разпространяваме и защитаваме тези принципи в отношенията си с Египет, така както го правим в отношенията си с всички останали партньори по света. Така стоят нещата в момента. Правим всичко възможно да окажем натиск по този изключителен, изключително важен въпрос. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Подадени са седем предложения за резолюции.